различните вероисповедания, орган, който представлява различните християнски вероисповедания в Ирландия, както в Северна, така и в Южна Ирландия. Те се намират в момента в галерията за посетители. Thank you for the warm... Благодаря ви за горещата просто да посрещам. Не е по случайност. Аз присъствам в момента, но много се радвам. Нашите посетители са тук, за да проведат разговори с парламента и комисията и диалогът е предвиден в договорите. Важно ще така да отбележим, че църковните, че, цър, че църквите в Ирландия изиграха много важна роля в мирният процес, факт, който Европейския парламент винаги е подкрепил миналата седмица. Тук в Европейския парламент се проведе много важна изложба, която представи по много положителен начин въздействието на църквата върху мирният процес в Ирландия. Добре дошли сред нас. Моля ви да предадете на общностите си посланията ни за подкрепа за процеса на мир. Още да ще благодаря. Господин Сорен Мойш напусна групата на социал-демократите от 22 ноември 2017 година и се присъедини към групата на НП е, в решението в сила от 29 ноември тази година. Дълго съобщение. Комисията по правни въпроси